Al primo punto dell'ordine del giorno non c'è più il discarico del 2007 perché... Добър ден! Ще започнем с първата точка от дневния ред, а именно освобождаването от отговорност, която, точката, която отложихме от вчера. Виждате колко обу, бюджет 2, под секция 3. Давам думата на вице-председателя Оди. Благодаря, господин председател. искам да благодаря на секретарията за оказаната ми помощ, както и на всички колеги за измененията, които оплетяват доклада. Не бих желал да задълбочавам по документите, които сме използвали. Предлагам веднага да гласувам. Благодаря ви. Предла... Не, няма да... Предлагам да минем. si indica in genere? Sì, eh, rapporto, eh, rapporto favorevole o non favorevole. Okay. Allora, passiamo alla votazione. Предлагаме. А, ще гласуваме първо, искам да ви кажа, с дигане на ръка. А, ще... Няма да има електронно гласуване. Първото... Първо ще гласуваме изменение едно. Докладчика предлага да глас... Приема се. Против? Nove, nove contro. Siamo 19, no? Ok, 10. Astensioni? Astensioni? Въздържали се? Quindi emendamento... Приема се. Prego. А, воле верификаре вод електрон. Искате да проверим по електронен път. Добре. Un attimo, un Votazione.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 разлика с предишното гласуване, но изменението се отхвърля. Някакви възражения няма. Добре. Продължаваме. La votiamo nel momento in cui abbiamo messo la scheda elettronica. A questo punto, per evitare contestazioni, votiamo sempre con la scheda elettronica. Ако имат възражение, винаги ще гласуваме по електронен път. Сега да гласуваме изменение 2. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 2, sono aperte le votazioni. Моля, гласувайте, казахме по електронен път. Окей. Okay. L'emendamento è respinto con 12... Отхвърля се 10 е, за, 12 против, 1 въздържал се. Следващото изменение 4. Разделно гласуване, първа част. Моля, гласувайте. Votazione aperta. L'emendamento è approvato con 23... Приема се 23 за, няма въздържали се и против. Втората част от разделното гласуване от изменение 4. Моля, гласувайте. L'emendamento è respinto. Отхвърля се. 12 против 11 за. Compatibili. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero Изменение 3. Моля, гласувайте.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 L'emendamento è approvato con 22 voti a favore, nessuno astenuto. Приема се да изама за, двама против. Да минем към следващото. Изменение 6. Моля, гласувайте. L'emendamento è approvato con 22 voti a favore. Приема с 22 гласа за един против. Сяма all'emendamento номер... 7 cade se Емендаменто номер 7. Изменение 7 отпада. Гласуваме изменение 8. Гласувайте. Емендамент е респинто. Отхвърля се с 8 за, 15 против. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 9. L'emendamento è approvato. Има се 23 за, един против. Следващото изменение 10. Е My card doesn't work. Sorry. Картата ми не работи, извинявайте. Кой може да помогне на колегата? Благодаря ви.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 Е, десето се отхвърля, десетина за, 12 са против. Гласуваме 11-то изменение. Само за секунда, ако обичате. Да, кажете. Благодаря ви. Към 11-то изменение моята група предлага устно изменение, което ще ви прочета – и предлагам да се гласува и след това изменението на колежката Аяла Сендер. Като те ще се прибавят към точка 8, всичко това трябва да се осъществува, като се гарантира, че всички законодателно документи ще бъдат възможно най-достъпни на всички официални езици на Европейския съюз СИК. Onorevole, vuole che questo si vota prima dell'emendamento numero 1. Тоест, това ще го гласуваме преди 11-то. Да, предлагам това, защото не са ни задали рев. Предлагам първо да гласуваме устното, но може е, да гласуваме изменението на колежката Яла Сендер, което според нас е малко ограничително, рестриктивно. Благодаря, господин председател. Френски ми не е много добър, но бих казала документи от законодателството или всички законодателни. Свързани с законодателството. Мисля, че ако кажем така, не законодателни, така е по-широко защото по принцип документите на Европейския съюз трябва да се предоставят на всички езици. За това ви питам, вие като казвате законодателни, само, закон, само законодателните или всички подготвителни текстове, съобщения, декларации и прочи. Съгласна съм да се включи това, но ако говорим за всички документи, ще има економически затруднения. А, всъщност трябва да решим какво. Знаете, че понякога съпъсващите документи са много полезни за гражданите. Затова ми кажете как да а, тълкувам точно предложения от вас текст. Какво точно визирате? Извинявайте, че водим политически дебат, господин председател, по време на гласуване. Да, трябва да се запазват приложенията, защото това са много ценни документи. Вярно е също така, че ако се каже свързане с законодателството документи, това би могло да ограничи полето на преводите. А, ако вие приемете да а, оттеглите вашето изменение да пишем свързани с парламентарната работа. По този начин обхващаме всички документи. Ако ви приемете да оттеглите вашето изменение. Мисля, че можем да приемем изменението така, както беше предложено от господин Оди. И сега гласуваме устното изменение, предложено от господин Один. Моля, гласувайте. Емендаменто апровато. Приема се с 24 гласа за. Няма против, въздържали се. Е, е, изменение 11-то минахме, сега преминаваме към 12-то. Моля, гласувайте. Emendamento approvato, 23 voti a favore, nessun astenuto, nessun contrario. Passiamo alla votazione. Приема се. Сега преминаваме към, гласу... към гласуването на 13-то изменение. Моля, гласувайте. Emendamento respinto con 17 voti, 8 erano i favori. Отхвърля се с 17 гласа против, имаше само 8 гласа за. Сега стигаме до гласуване на изменение 14, начало на гласуването. Приема се с 25 гласа за, няма гласове против, няма въздържали се гласуване на изменение 16. Извинете, 15 председателят се поправя. Гласуваме по изменение 15, начало на гласуването. Приема се с 25 гласа за, няма гласове против, няма въздържали се. Сега гласуваме изменение 16. Начало на гласуването. Отхвърля се с 16 гласа против, 8 гласа за и 1 въздържал се. Гласуваме изменение 17, начало на гласуването. Отхвърля се с 17 гласа против. Гласуваме. Извинете, господин Оди. По параграф 12 исках да ви помоля да направим устно изменение. Тази сутрин си дадох сметка, че трябва да се съсредоточим върху регуларизацията относно това, което държавите членки дължат като пенсионни фондове. Там се казва 33 милиарда евро до декември 2005 и това е грешка от моя страна, защото когато писах доклада не бях взел предвид последните данни. Става въпрос за 36,8 милиарда декември 2008 година. И трябва да се каже, че сумата която е предвидена за 2008, декември 2008 година, е 36,8 милиарда евро. Получих тези цифри и съответно ще дам на счетоводителите да ги променят. Защото нека да не забравяме, че цифрата от 2008 година излезе едва през първият семестър на 2009 година. Тоест, говоря за 31 декември 2008 година, цифрата трябва да е 36,9 даже. Prego, onorevole. Да, ако... Докладчика явно не е познавал тези нови цифри. В такъв случай можем просто да кажем, че има техническо изменение и секретарията да се занимава с него, не да го гласуваме. Ще аджунта е integrazione, quindi credo che non sia necessario votare, se siamo tutti d'accordo. Да, вярно е, става дума за техническо изменение, няма нужда да гласуваме по него. Действително става дума за актуализация, не за изменение. respinto e qua facciamo una correzione. Pa- passiamo alla... Uh... Сега гласуваме изменение 18, начало на гласуването. Ato, 26 voti favorevoli. Приема се с 26 гласа за, няма против, няма въздържали се. Сега изменение 19, начало на гласуването. Отхвърля се с 18 гласа против, 7 гласа за и 1 въздържал се. Сега изменение 20, начало на гласуването. Приема се с 22 гласа за, 3 гласа против, 1 въздържал се. Гласуваме сега изменение 21, начало на гласуването. Приема се с 23 гласа за, 3 гласа против, няма въздържали се. Гласуваме изменение 22 сега, начало на гласуването. Приема се с 26 гласа за, няма против, няма въздържали се. Изменение 23, начало на гласуването. Отхвърля се. Приключихме гласуването по измененията. Сега гласуваме целият текст, начало на гласуването. Двадесет и пет гласа за, един против. С това приключваме гласуването и благодарим на заместник председателя Оди за неговата работа и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Eh, passiamo adesso. Кратко обобщение ще направим. Мисля, че всички получиха документите за заседанието на координаторите, което вчера се проведе след заседанието на комисията. Първо бяха посочени докладчиците за взаим... съвместните теми, но всичко това го имате отразено във вашите документи и съобщението, което получихте от секретарията, същото се отнася и за а, докладчиците, които са определени за освобождаване от отговорност за 2008 година и а, решенията, които бяха отложени. Тук няма проблеми. Също се отнася за инициатив, докладите по собствена инициатива. След това точка 5. Специални доклади на Европейската сметна палата. Имате списък с парламентарните групи и а, органите, които са компетентни в случая за изготвянето на докладите, след това решенията, които трябваше да бъдат взети, в частност, що се отнася до делегациите, изслушванията и проучванията, които ще бъдат предвидени за следващите месеци. И сега за изслушването Секретариатът ни посочи, че трябва да вземем решение до 7 октомври тази година. Вие ще откриете не само предложения за проучвания, които вчера бяха представени, ще видите, че е говорено и за изслушвания в точка Б2 е отразено това. След това за делегациите – Посочени са следните държави – Италия, кампания, Бруците, след това България, Косово, Македония, Унгария, Гърция, Кипър и Харватия. След това секретариатът господин Баумер тази сутрин също ми каза, че трябва да сме наясно, че вероятно ще има три пътувания на делегации през 2010 година, другите ще трябва да се проведат през 2011 година. Днес имаме две възможности или да решим сега кои три делегации ще е, пътуват през 2010 година или да отложим това решение за друго заседание, заседание на парламентарните групи е, и там да се помисли кои е, делегации ще пътуват първо, така че да имаме малко време да помислим повече. Трите основни парламентарни групи НП, госпожа Каста посочи Унгария, доколкото виждам, господин Гар каза Гърция, ако правилно съм запомнил, и фракцията на АЛДЕ посочи Италия. Значи или а, сега можем да приемем това като решение, или да си помислим малко по-дълго и да помолим секретарията до 7 октомври, а, обаче имайте предвид, че това решение трябва да бъде взето. Моля. Искам да попитам а, дали правилно съм разбрал предложението ви, господин председател. Значи, ако днес ние не вземем решение, трябва да вземем това решение до 7 октомври, и тогава как ще го направим, по какъв начин? Казах ви, можем да решим на заседание на секретарията с координаторите на политическите групи, за да решим кои ще бъдат приоритетите. Може да стане понеделник, може да стане в някои от следващите дни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 Може някои политически групи да не са готови днес и тогава да отложим малко. Вчера бяха направени три предложения. Защо да отлагаме? Prendendo anche spunto delle sollecitazioni di stamattina che ho parlato col segretariato, se decidiamo oggi ovviamente è meglio, perché prima decidiamo meglio è. Perciò io però ho posto anche questa eventuale alternativa. Prego noi. Je voudrais simplement faire une, une, un Искам само да споделя едно а, лично впечатление за Харватска. Ако утре нашите ирландски приятели имат мъдростта да гласуват за Лисабонския договор, измененията, които бяхме договорили с ирландците, един комисар за страна, ще бъде включено в договора за присъединяване на Харватска, като ускоряването на нейното присъединяване е голям политически залог. Спомням си, че отидахме в Косово, когато беше проблема. Не можем ли да направим едно посещение в Харватска, за да ускорим присъединяването на страната. Виждаме, че конфликта в Словакия, Словения се успокоява, така че мислят, че има възможност да се работи в тази насока. Господин Либерацки. Благодаря, господин председател. Като си предвид кои страни трябва да бъдат посетени, искам само да ви напомня, че миналата година ходихме до България. Не знам дали е нужно да ходим във всяка една държава, едва ли не, на всеки две години. Аз лично имах привилегията да участвам в това посещение, но мисля, че сега няма нужда да посещаваме България. C'era l'onorevole? Sì, Cianeschi. час Ciasneschi, Врега. Дякую bardzo, пани przewodniczący. Господин Чернешки. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя нуждата от пътуване до Харватско. Разбира се, отхвърлянето или приемането на Лисабонския договор – няма да засегне бъдещето на Харватско, защото тя, тази държава ще бъде приета в Европейския съюз, каквото и да стане с Лисабонския договор. И мисля, че за страна кандидат, която е почти сигурна, че ще влезе в Европейския съюз, мисля, че трябва да проведем такова посещение. И подкрепям вашата идея. Особено като се има предвид, че е, тя нямаше кой знае какви проблеми, но все пак ще го разгледаме допълнително. Шисаре. Да уточня, че всички държави, за всички държави, за които говорихме, е предвидена делегация. Тук става, трябва да решим какви са приоритетите. И ще направим три до 4 посещения през 2009 и останалите 10 но въпросът е да видим кои да са първите. Знаете, проявявам е, симпатия към предложението на колегите и може би през следващата година ние би трябвало да вземем предвид Харватия при пътуването на делегации, но искам да се върна към предложението ми от вчера по отношение на Гърция и да подчертая, че проявявам голямо разбиране за Италия като предложение, като вчера на заседанието на координаторите беше посочен като аргумент катастрофата в Арбурците и според мен би трябвало да се отиде там. Може би това е предложение, е, което, около което можем да се обединим. Приоритет за следващата година да бъдат Италия, Харватия и е, Гърция. Благодаря. Vorrei dare un attimo la parola е, al... Думата на представителите на ЕНП. Ако ако няма проблеми, може да изберем Италия, Харватска, както и госпожа Кресле и Гърция. След това през 11-та Унгария. Да, да оставим Харватска и Гърция за 2010 като приоритет и след това другите за 2011. Paremminkin puheenjohtaja niin, että tässä... Да, но аз бих предпочел Унгария, Италия, Гърчия и, и, и тогава Харватска. Вчера се споразумяхме за Унгария. Нека да я запазим сред приоритетите. През 2007 година имаше делегация. Бих предпочел Италия, Унгария, Гърция и след това Харватска. Аз предлагам това. Se, levo, se loro vogliono mantenere eh, l'Ungheria, si potrebbe anche fare Italia, Ungheria. А, можем да направим Италия, Унгария, Харватска. И доставим Гърция за 11. So, като че ли планираме семейна отпуска? Аргументът в полза на Гърция беше във връзка с въпроса, че по отношение на а, внедряването на тази система за контрол трябва да се уверим. За това трябва да отидем там. Това беше аргумента, който аз а, посочих и а, всъщност аз а, получих вчера подкрепа от госпожа Гресле че а, става дума преди всичко за това, че а, отдавна а, се говори за а, контрол върху е, за извършване на одит е, на системата за контрол в селското стопанство. Това е въпрос, е, върху който ние поставяме политически акцент и по наше мнение, е, по мнение на нашата комисия, това има много по-голямо политическо значение. Аз по принцип се присъединих към мнението на господин Один, но това не означава, че тази комисия не е предупредила, че нещата като че ли не върват вървят и затова ние трябва бързо да извършим проверка там, а именно докъде е напредва тази система в Гърция и за това аз настоявам Гърция да бъде посетена през следващата година. Prima di dare la parola al collega, la cosa migliore a questo punto... Мисля, че най-добрият случай ще бъде да увеличим броя на 4. Италия, Унгария, Харватска и, и Гърция. И после другите до 11. А ако сте съгласни, да, да вземем това решение и да минаваме към следващата а, точка. Мисля, че тези пътувания трябва да отварят една държава от старите, а, Гърция или Италия и Гърция, и една от новите, например Унгария, както и една държава, която кандидатства да се присъедини. Така обхващаме трите групи. Добре, мисля, че според вас, доколкото разбрах, Унгария, Италия, Гърция, другите държави да останат за 11 година. Това ли да разбирам? tempo, invece se qualcuno vuole indicare per le prossime riunioni gli studi eventualmente, perché mentre per le audizioni e le delegazioni... Вижте сега. Вчера имаше предложения и, които бяха одобрени и мисля, че трябва за следващото заседание това да бъде включено в дневния ред на секретарията. Знам, да. Искате да вземете думата. Господин Либерацки. Господин председател, да се върна към това стари, нови членки, кандидатки. Ние бяхме в Полша, в Унгария. Тогава беше център върху новите държави, но имаме важни неща в Гърция, които безпокоят задължения предлагам Италия, Харватска, Гърция и Унгария да остане като четвърта, ако времето позволи. Защото в Гърция сме задължени да, да се намесим. и предишните, при предишният кръг от посещение нямахме такива задължения. Да, вижте какво. Ако искате, когато се конституират делегациите, после можем да видим какви са най-критичните моменти, кое, къде е най-спешно. Но за сега просто трябва да видим къде е необходимо непременно да се отиди, а не как какви ще са а, детайлите? Това ще определим през следващите дни. Благодаря, господин председател. Във връзка с проучванията. Могат да се направят нови предложения тази година, не искам да правя това сега, обаче има един списък, около който координаторите се обединиха. Искам да посоча специално двете изследвания, които са свързани с финансовата прогноза, структурния фонд и селско-стопанския фонд до 2013 и също така в периода на финансиране който е сега, могат да се направят необходимите изводи и затова мога да повторя, че за следващият е, програмен период е, е твърде рано и е, трябва да има един междинен обид обаче имаше едно забавене между 1994 и 99 Комисията през последната година чак ни даде детайлите във връзка с нередностите и затова бих искала да кажа, че ако има проучвания, добре, нямам нищо против, защото не съм ги чела, получили сте ги от други институции, но в случая искам да попитам как стоят точно нещата, за да ги е, подредя логично и е, да не се получи така, че 2007 да трябва да гледаме предишните периоди и следващите периоди и да видим дали имаме истински напредък с изпълнението на бюджета. Ние знаеме, че имаше трудности начални при фондовете и би било много по-последователно и логично в програмният период се занимаваме с проучванията, които почти са приключили. Ние а, трябва от следващата година, може би, да започнем с сегашната финансова финансова прогноза. Защото в противен случай ще бъде много трудно наистина да се направят а, важни и а, точни заключения. Имате достатъчно време за да подложите на проверка кое предложение е най-добро. Сега следваща точка, точка С. Тук става дума за изслушване на комисарите. Първоначално говорихме, че може би са планирани много изслушвания, а са предвидени малко заседания на комисията. Затова господин Либерацки като докладчик предложи изслушванията да бъдат съкратени, т.е. да имаме по-малък брой изслушвания. Вчера говорихме за това, че е, все пак е необходимо всички тези коминари да бъдат поканени и слушани. Е много трудно е, да се каже, че един комисар е по-важен от друг. Просто има теми, които са важни за нашата комисия. И за това е, обсъдихме следното. Отправихме искане към секретарията да си помисли как най-добре могат да се уредат тези изслушвания. Добре. Имаме едно заседание заедно с Сметната палата през ноември. Е, това е доста сложно, казахме вчера, но не беше толкова лесно да се отговори на всички потребности и желания тук. Сега вече обаче сме е, посочили точно нещата в е, нашия план за работа и мисля, че можем да ги спазим точно. И казахме на председателя на Сметната палата, че трябва да имаме достатъчно време за да дискутираме и а, вчера обсъждахме точно това, че е важно да се дискутира и когато тези дискусии са със сметната палата, ни е необходимо повече време за подготовка. Аз а, а, имам предвид, че ще се задават въпроси, ще трябва да се получават отговори. Пътуване до Люксембург, 4 ноември след обед, тогава ще пътуваме до Люксембург по покана на Сметната палата и а, на представителите на Сметната палата, които са тук днес, искам да благодаря най-сърдечно за това. Проучвания, казахме вече, има един представител на комисията, който трябва да участва в заседание на комисията по външни работи. Имаме графика на заседанията на комисията за 2010, особено за е, годишния доклад на Сметната палата. Това заседание ще се състои на 9 ноември. Ако нямате други забележки, искам да продължа. И стигаме до точка 14 от дневния ред. Това е специалният доклад 2009 на Европейската сметна палата, програма на Европейския съюз за общественото здраве от 2003 до 2007, ефективен подход за подобряване на здравето на европейските граждани. Докладчик е господин Фелнат. Моля. Благодаря, господин председател. Искам не, не искам да смущавам хода на заседанието, но нека да се върнем на предложението. Един представител на комисията, не, извинете, един а, представител на Комисията за бюджетен контрол в Комисията по външни работи. Съгласна съм. От секретарията получихме предложение и то е следното, как този докладчик ще може да, представител може да докладва в нашата комисия. Аз винаги говоря за теми, които са свързани с развитието и за това би било интересно, ако можем да получим брифинг от този представител, как протичат работите там. Естествено, един представител на е НП ще отиде там, това е ясно но същевременно с това той ще представлява не само себе си, но и КОНТ, Комисията за бюджетен контрол. Така, сега давам думата на господин Фелнер. Благодаря. Нека първо да кажа, че този доклад е много интересен и ви препоръчвам да го прочетете. Вярно е, че има много доклади, изчетохме много за 5 години, е, но този е един от най-стабилните доклади с много критика от страна на Сметната палата. И ако трябва накратко да ги обобщя, трябва всъщност да кажа, че нормите не са достатъчно целенасочени. И имаме като че ли малко съмнително използване на а, Ако майка ми беше чела този доклад, щеше да каже, че всъщност а, всъщност всичко е само фалш. Вярно, някои ще кажат, става въпрос за някакви милиони евро, но нека да не забравяме, че има е, огромни амбиции за този доклад, а бюджетът е, е ограничен. В този текст има няколко мерки, които обаче не са достатъчно добре опровергани и аргументирани, за да може да бъдат приложими. Има мерки на съвета, които нямат никакви конкретни проекти и от своя страна има проекти, които бяха предложени от комисията. И трябва да видим как ще контролираме, за да няма припокриване. Относно Комисията по околната среда. В тази в тази комисия се питат защо няма повече средства за общественото здравеопазване. Не бива да се залъгваме, трябва да разрешим проблемите. И финансовите средства не са ограничени. Но нека да не си правим иллюзията, че ако имахме повече пари, ще успеем да разрешим проблема. Проблемът всъщност е структурен. Трябва да измерим целите. Те трябва да бъдат съизмерими. Вярно, средствата, финансовите средства са много важни, но не това е най-важното, а трябва да направим структурни проблеми. Когато трябва да се справим с тежки въпроси, като затластяването, борбата с тютюнопушенето, вярно, трябват ни повече средства, но, както вече казах, имаме нужда и от структура. Имаме нужда също така от една мрежа, която да бъде създадена между отделните експерти, между държавите членки, на всяко едно ниво. Мрежа, която да служим за модел и за обмяна на добри практики. Това е нещо много важно, много полезно. И именно чрез мрежите най-вероятно ще избегнем някои инвестиционни грешки и за бъдеще ще ни трябват повече количествени цели – Много често сме готови да правим едни дълги списъци, да казваме, трябват ни пари за това, трябват ни пари за друго. Но нека първо да, да внесем ред в нашите собствени сметки, в нашите собствени цели. Не бива да бъдем разхвърлени. Не. Тоест, не бива само да инжектираме средства в системата, а трябва да бъдем по-целенасочени. И така, аз лично мисля, че можем да се върнем на въпроса за финансовите средства, но комисията, разбира се, трябва да също да направи преглед и анализ, да ни каже какво какво мисли да прави по този въпрос през следващата, с организирането на следващата комисия. Ангажиментите в а, тези области, ангажиментите в научно-развойната дейност също могат да ни позволят да променим като цяло отношението на хората. И мрежите, които ще изградим, могат също да ни помогнат да променим поведението си така че мрежата на общественото здравеопазване да бъде по-добра. Още веднъж ви съветвам да изчетете целият текст, той е много добър. Не можем просто днес да кажем. Ето, изготви се още един доклад и да го забравим. Трябва да се спрем повече на този въпрос. Давам думата на представителя на Сметната палата. Ери благодаря. Вашия докладчик прекрасно резюмира доклада на Сметната палата и извлече подходящите заключения. Просто съм на ваше разположение, ако имате допълнителни въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви. Има ли някой, който иска да коментира този доклад? Никой. Значи да продължим нататък. Следващата точка, 15-та, е специалният доклад от 2009 година за банкови дейности в Средиземноморския регион в рамките на програмата МЕДА. Давам думата на госпожа Вероник Мацие. Президент. Благодаря, господин председател. Колеги, програмата МЕДА от 1996 до 2006 година беше основният финансов инструмент за партньорство с, с Средиземноморския регион. Програмата приключи през 2006 година и бе заместена от програмите за партньорство и съседство. От 424 милиона евро бяха разходени от 2000 до 2600 година Доклада на съда представя банковите инициативи в рамките е, на програмата МЕДА, както и е, контрол на разходването на средствата по програмите. Банковите дейности включват техническа помощ, е, бонификация и кооперации с рисков капитал. Що се отнася до целите, на техническата помощ, те са задоволителни от 30, 24, от 30 проекта 24 са постигнали целите си, другите частично. Например, проекта за подкрепа на институциите за микрофинансиране в Тунис и Марокко за а, бонифик, лихвените бонуси и операциите с рисков капитал. Резултатите са по-малко задоволителни. Защо има а, закъснение в осъществяването на някои проекти. Например, проекта за намаляване на ефекта от замаряването в залива в Тунис, започнат през 1999 година, не е завършен а, а, и средства, които е трябвало да бъдат разходвани до 2002 година, са отложени от 2009 и 2010 година. Освен това, необходима ефикасна координация на помощта между Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и други местни партньори, гарантиране на обмен на информация, за да има последователност и взаимно допълване на дейностите. Одита констатира, че нивото на контрол през първите години на програмата не е било задоволително и комисията е трябвало да разчита предимно на проследяването от БИ. Има договори, които трябва да бъдат подписани между комисията и е, Европе... ЕИБ. В рамките на... Сега се предвиждат банковите денси да бъдат включени в нови инструмент за съседство и за а, с партньорство. Сега давам думата на господин Игор Любдорф от Сметната палата. Uh, dear chairman, uh... Уважаеми господин председател, уважаеми членове на тази комисия, считам, че докладчика госпожа Матио е свършил, представи великолепно резюме на един много важен документ. И ако има други въпроси, аз евентуално съм готов да отговарям. Благодаря. Грация, оноревола Яла Сендер. Госпожа Яла Сендер. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Матю за този доклад. Имам няколко въпроса и няколко съмнения. Първо, трябва да, за, да държим сметка за различните мерки по програмата МЕДА и тяхната ефективност. Периодът е особено голям Опитваме се да следим ефективността във всички области. Но когато стигнем до оценка на положителните, отрицателните точки и да оценим ефективността, като че забравяме чисто социалните елементи. Други фондове ли ще допринесат за тях? Други програми? Оценяваме ефективността в някои случаи, най-вече поред, чрез оценката на малките и средни предприятия. Но какво можете да ни кажете вие по този инструмент за добросъседската политика? Защото всичките тези аспекти са важни проучването засягаше финансовата част, но също така и резултатите. Резултати, които със сигурност ам, засягат и върнатите суми, без да забравяме и промените в съответните страни, за които става въпрос. Нека да видим как, каква е била еволюцията както казах, за мен е, е, нещата изглеждат очевидно и вие може би сте установили това, че проектите нямат точно определена цел, поне на място. Много са разнородни и а, няма връзка между тях. Няма реална политика, която да ги обединява. Да, бихме могли да препоръчаме на комисията да има последователна политика, екологична, да включи също социално измерение. Мисля, че това а, беше изтъкнато във вашия подход. Прего. En este sentido estoy absolutamente de acuerdo y además yo creo que... que... Да, да, съгласна съм с вас. Да, Наистина имаме нужда от по-добър контекст в, отношение на връзките за Средиземноморието. Относно предишната легислатура, във връзка с някои парламентарни комисии, делегации, бяхме предвидили да, да предложим няколко минимални елемента, които да бъдат дадени на делегациите. Когато казвам елементи, те трябваше да бъдат част от един въпросник, така да се каже. Например, какви проекти да бъдат посетени, дали да са финансирани от Европейския съюз, дали трябва да се добавят други въпроси като по този начин ще, това ще ни бъде полезно да си изготвим по-пълно становище. Съмнявам се, че бихме могли да посетим и да проверим всички проекти, но поне можем да направим нещо повече. Знаете, господин председател, интерпарламентарните делегации много често отиват на място и разглеждат проекти, които са финансирани от Европейския съюз. Ще бъде добре да имаме доклади, изготвени на място. Господин Оди. Благодаря. Искам и аз на свой ред да поздравя госпожа Матие за представането. Благодаря и на Сметната палата, че се интересува от банковите дейности. Изразявам тази благодарност, защото много внимателно следя Европейската инвестиционна банка и вече от години настоявам този финансов инструмент да бъде подложен на финансово регулиране. На времето бях помол... попитал дали Сметната палата не може да упражнява надзор върху финансовото регулиране и тогава ми беше отговорено, че това не влиза в правомощията. И сега се радвам, че Сметната палата наблюдава операции, делегирани от Европейската комисия и че в тях са включени банковите дейности, с тях цялата им сложност. В Европейския съюз се роди идеята за Евросредиземноморска банка. Дали в момента вече имате някаква представа доколко ще е полезно да има подобна банка, през която да текат средствата по програми като МЕДА, всички е, е, е, инвестиции в областта на партньорството или да се оставя за съществуващата, съществуващата система – И що се отнася до финансовото регулиране на е- ЕИБ, което всъщност няма такова, Централната банка не се колебае да упражнява такъв надзор, защото няма политическа воля в съвета. И е важно да, е, да, да, да знаем колко, колко необходимо е Е и Б да упражнява финансово регулиране. Констатирали сме някои нередности, обърквания. Те ще бъдат устранени, но пак настоявам контрола на дейността на ЕИБ е от компетенциите на нашата комисия, а не от комисия по паричните въпроси, която ни изе това досие. Знаете, че не е лесно да се упражнява надзор на ТЕИБЕ, защото тя е междуправителствена институция, но председателят е много е, опитен човек, с много положителна нагласа, много свестен човек и той знае, че основната ни е задача е да контролираме механизмите. И факта, че в момента се е, разчита на ЕИБ е, за е, контролирането на редица инструменти, които ние финансираме, потвърждава, че трябва да продължим по този път и да е, контролираме дейността на Европейската инвестиционна банка. Абсолютно съм съгласен че това е в... ЕИБ влиза в правомощите на нашата комисия. А ако няма други изказвания, да минаваме към точка 16. А, някой иска да се изкаже? Представителката на комисията иска да се изкаже. Господин председател, благодаря. Няколко думи от името на комисията. Казвам се Ришар, Ришар Вебер. От името на комисията искам съвсем накратко да кажа следното. Първо искам да благодаря на госпожа Матю за доклада, а също така и на Сметната палата. Споделяме напълно забележките, препоръките на Сметната палата и на госпожа Матио. Искаме също сам така да кажем, че периодът, който е взет предвид от Сметната палата, Разбира се, това е нещо нормално, защото тя трябва да има завършен период, за да може да даде резултатите за операциите, но този период е много преди настоящия, а нещата се променят много бързо и нещата днес нямат нищо общо с това, което се е случило през този период. Така че нивото на наблюдение днес е много по-строго и стриктно, отколкото тогава. Имаме специално звено, което има за цел да следи операциите, свързани с инструментите за инвестиции. Има връзки, по-добри връзки с Международния валутен фонд, има експерти, които следят промените всеки ден и съответно сме много по-ефективни. ЕИБ от своя страна създаде свои офиси в много страни на Средиземноморието. Така че, що се отнася до координа... координацията на местна почва, до бързината на комуникация, нещата са много по-бързи, операциите се следят на място, отблизо. И имаме ефективен контрол, и то много стриктен контрол. И също така искам да ви кажа, че има цяла една серия и индекси на успехите, индекси на операциите и е съответно доклада за оценката, тъй като с право господин Оди и госпожа Мания си зададоха този въпрос, дали има такъв контрол. Искам да ви кажа, че този доклад за оценката със сигурност ще ви бъде представен относно всички инструменти по програмата МЕДА и той включва всички операции, включени по рискове капитал, по промените на лихвите и всички останали транзакции като тези оценки са направени от външни а, оценителски къщи, външни експертни консултантски къщи, така че той е напълно независим и обективен. Ще видите, че има елементи, които със сигурност ще ви успокоят. Относно социалното измерение, нека да напомня, че а, проектите, свързани с околната среда и с рисковия капитал, са взаимно свързани те не са просто економически, а когато има економически проект, той е предвиден да създава заетост. Например, съднабдяването с питейна вода, освен, че допринася за увеличаване на качеството на живот в даден район или допринася за околната среда, но също така може да създаде заетост. Така че ще бъде малко ограничаващо да разглеждате проектите само според заглавието им. Да, това е проект за рисковия капитал, но всъщност той си има и екологично измерение, и социално измерение, и, а, например, и всякакви други, ако решите да търсите. И още нещо, забележките на господин Оди. Казахме, че финансовите операции на ЕИБ се а, наблюдават много по-стрикно. И що се отнася до идеята за евросредземноморска банка, тук е една лична забележка. Ако ми позволите, има много проекти от този тип. По целия свят, едва ли не. Мисля да ви кажа, че ЕИБ функционира добре. Това е добра институция хум, която е сходна с нашата. И тя работи с различни агенции, било то френски, било немски, но няма тук да изборявам всички двустранни агенции, цялата им двустранна работа. Но знаете, че преговорите отнемат месеци, понякога години и че а, докато получим първите резултати, операциите вече са приключили. Мисля, че ще трябва малко по-скромно да се съсредоточим върху подобряване на вече съществуващите операции, на това, което се прави и как да подобрим съществуващите инструменти. Благодаря, господин председател. <clears throat> Благодаря на вас. А, сметната палата. Благодаря, господин председател. Аз лично нямах намерение да вземам думата по този доклад отново, но има нещо, което искам да кажа и да уточня. Сметната палата, поне според мен, направи най-добрият избор и показва какво беше направено и съответно слабо отворено поле за въпроси. Но мисля, че има разлика, вярно е, между това, което е наблюдавано преди и това, което е сега. Но практиката е, примерно след 3 години, да се върнем отново към написания доклад и да видим какво точно е, свързан, е свършено и съответно да видим каква е ситуацията на този доклад спрямо настоящата ситуация, едва тогава да го публикуваме. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Аяла Сендер. Благодаря, господин председател. Искам да се върна на казаното от господин Вебер. Благодаря ви за коментара, но остана една неяснота. Вие говорите за пречистване на водите. Разбира се, че това има социално измерение. Но тук за какво говорим? Е, информация, която идва от Сметната палата или от комисията? Защото трябваше да се установи дали има нередности. Искаме да знаем как стоят е, от, от економическа финансова гледна точка нещата с разходването на средствата. Е, проучването за резултатите, да, дали, как, какво се установи в него, Сметната палата не е ли получила информация? Ние като парламент е, се интересуваме от е, комуникацията към околния свят. Не само да ни кажете, че всички фактури са били проверени, че средства са били добре разходвани, а да ни покажете какви са последиците от е, осъществяването на даден проект, социални или други и е, искаме да е, разберем това, може да, такава информация къде може да се намери в доклада на Сметната палата или в доклада на комисията. Ние като комисия за бюджетен контрол искаме да видим економическите, финансовите и е, обективните е, измерения, ефекта върху е, економическото развитие, върху малките средни предприятия. Искаме да разполагаме с такава информация. Грация. Благодаря ви. Сега вече мисля, че можем да преминем към 16-та точка, специалния доклад на Европейската сметна палата от 2009 година за управлението на касовите средства на комисията. Думата има Господин Itala. Kyse on työasiakirjassa komission varainhallinnasta ja... Говорим за управление на касовите средства на а, комисията. Сметната палата е проверила дали комисията спазва съществуващите регламенти дали е създадала достатъчна система за вътрешен контрол. По отношение на управлението на касовите средства, трябва да кажем, че то се осъществява от две генерални дирекции бюджет и економическа и търговска дирекция. Сметната палата е свършила отлична работа и искам да й благодаря. Направени са редица препоръки и забележки. Като цяло се установява, че комисията е спазила основните разпоредби на регламентите. Генерална дирекция бюджет не дава документи за управлението на риска по управлението на касовите средства. Не ги е предоставила в дирекция е економическа и търговска дирекция. Така че се препоръчва подобряване на движението на документите. Най-важното обаче е факта, че елементите, свързани с, упр... с управлението на риска, не е достатъчно застъпено в дейността на комисията. Управление на отчетите и прочие. Като цяло, общото управление на риска създава проблем и именно за това в доклада се правят редица препоръки в това отношение. Настоява се риска да се проследява много по-добре през цялата година. Комисията да прави анализ на ръзка в проекта за управление на касовите средства за цялата година, ако възникне проблем, това да се осъществи, това да бъде нотифицирано на парламента. Комисията трябва да подобри сътрудничеството между своите генерални дирекции, за да управлява риска по-добре. Поставен е и въпросът с глобите, които се които представляват в риск, които представляват риск. Временно събраните, примерно за 2008 година глоби, където се препоръчва системата да бъде подобрена. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега давам думата на представителя на Сметната палата Игор Лубдорц. Uh, уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейският парламент, това, което господин Итала каза, е много, много добро резюме и, ни помага много да осъществим доклада пред вас за управление на касовите средства на комисията. Още веднъж казвам, оставам на ваше разположение да отговарям на всички въпроси от ваша страна. Благодаря. Grazie a lei. Ci sono domande, onorevole Оди. Господин Оди. Благодаря, господин председател. искам да благодаря на докладчика за представенето и на самата палата за съставането на този прекрасен доклад. В нашата комисия за бюджетен контрол ние видяхме каз... отчетите за касови средства по бюджета за които комисията предлагаше да бъдат, да бъдат използвани за финансиране на някои спортни центрове и така нататък. Дали в рамките на вашия одит вие сте установили извън бюджетни сметки в голям брой или всички сметки са вписани в бюджета? Вторият ми въпрос към Сметната палата. В рамките на финансовите регламенти касовите средства се наблюдават от счетоводителя. При, при, прилагането на международните норми за одит изисква а, счетоводителя да не а, се занимава с а, касовите средства. Какво мислите за предвидената във финансовия регламент организация? Тук не поставям под въпрос ролята на счетоводителя. Но какво мисли Сметната палата за тази организация на финансовите средства, където счетоводителя, който едновременно управлява отчетите, се занимава и с движението на средствата? Представителя на Сметната палата ще отговори ли? Благодаря, господин председател. Относно извънбюджетните сметки, първо искам да кажа, че не беше нашата задача да разгледаме тези средства и да докладваме на този етап. Бих казал, че ние разгледахме най-вече проблемите с процедурите по вътрешен контрол. Така, както беше казано, ситуацията е разделена на секторите. Но а, има някои области, които все още могат да се подобрят. По втория въпрос, относно разделенията на задълженията на различните счетоводни служби, на, лично съм, аз съм съгласен с господин Оди, но това са критерии, които започнахме да използваме в нашия одит – и така беше залегнало в финансовите регламенти. Но още веднъж нека да кажа, този въпрос не може да бъде разгледан подробно в възможно най-скоро време. Благодаря. Благодаря ви. Някой друг да иска да се изкаже? Няма. Отдавам думата на представителя на комисията. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Нека да отговоря на господин Уди, че ситуацията, която той спомена, беше разрешена вече от няколко месеца и относно разделението на властите в Генерална дирекция бюджет и разделението на правомощията между счетоводители и други, всичко това е, е направено. Разбира се, правомощия да са различни. По самия доклад, който е много полезен и който ни даде възможност да дискутираме подробно с службите на Сметната палата, нека да кажа, че препоръките бяха следвани, бяха приети, приложени и по-специфично относно анализа на риска и също така съобщаването, комуникирането пред Кокобо, това вече беше направено, защото е, на 1 април всяка година е, бива предоставена една информация за предишната финансова година, която се дава на Кокобу и всичко това е достъпно в секретарията на Кокобу в началото на всяка година. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, специален доклад на Сметната палата 3-2009 година относно ефективността на разходите за структурни мерки за третиране на отпадъчни води за програмните периоди 99 и 2000, 2006 година. Давам думата на господин Дойч. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim, tisztelt jelenlévő. Уважаеми господи, уважаеми колеги, дами и господа, както председателят вече посочи, в този работен документ става дума за това как Европейският съюз е разходвал бюджетни средства в е, два програмни периода. В началото искам да посоча, че през следващата година ще честваме 90-та годишнина от е, това, че е, в Шефилд беше подстроена първата пречиствателна станция Вече от повече от 50 години ние се намираме в период, в който както на европейския континент, така и в Великобритания, следствие на индустриалното развитие, се налага пречистване на отпадни води и то в пречиствателни съоръжения. Уважаеми колеги, Сметната палата ни е представила един много ценен доклад и аз от моя страна искам да изразя благодарност на двамата колеги, които са подготвили този доклад. Това са доклади с много високо качество. Искам по тези доклади да отбележа, че в Европейския съюз, както от Кохезионния фонд, така и от ЕФРЕ, са съфинансирани е, пречиствателни съоръжения в е, програмния период 2000-2006 е, Европейският съюз общо е предоставил на 10 милиона евро помощи, а в настоящия програмен период 2007-2013 обемът на тези средства достига почти 14 милиарда евро. Когато чуваме тези суми, може би всички си мислим, че тези средства всъщност не са достатъчни дори да купим и някой по-добър футболист но, както казах, между 2000-та и 2006 година, т.е. в този програмен период, повече от 10 милиарда помощи бяха предоставени на 4 държави членки – Португалия, Испания, Гърция и Ирландия. И за това специалният доклад на Сметната палата има за предмет тези четири страни. Бяха проведени различни посещения на място, също бяха, беше проучена и документацията от страна на Сметната палата. Искам да направя три препоръки и предложения във връзка с този специален доклад на Сметната палата. Първо искам да посоча, че естествено ние приемаме и отбелязваме всичко, което е посочено от Сметната палата, обаче трябва да насърчим а, държавите членки, трябва да ги призовем по-точно да а, натоварват изцяло мощностите на тези пречиствателни съоръжения, които са съфинансирани със средства от Европейския съюз. Проучванията на Сметната палата показват, че в много случаи построените пречиствателни съоръжения не работят а, е, с пълен капацитет. Има два случая, които трябва да различаваме тук. От една страна, мощностите се разширяват. Тук има е, инвестиции насочени към бъдещето и е, се очаква да се увеличи обема на е, отпадните води, които трябва да се пречистват. Обаче от друга страна има налични капацитети, които не се натоварват недостатъчно и резултата е, че непречистени отпадни води попадат в водните басейни. Европейските директиви, които се отнасят до до третиране на пречиствателните оттайки. Тази, една от тези директиви е, е от е, мисля 96-та година. Комисията работи по е, изменението на тази директива и ние като парламент трябва да насочим вниманието на комисията към това, че този документ следва да бъде а, изменен и да се ускори работата по това. Европейската сметна палата съвсем ясно формулира, че използването на пречиствателни отайки е много важна задача и е, по тази причина трябва да бъде приета и съответна директива. В този работен документ аз е, правя едно предложение – във връзка с това, че готовите пречиствателни съоръжения трябва да работят ефективно и в това отношение Европейската комисия още при а, м, обявяването на конкурси и а, търгове за проекти трябва да разработи различни вътрешни насоки, а, също така и а, контролни списъци които да дадат възможност по-добре да функционира цялата система за оценка и контрол и да е ясно възоснова на какви критерии се извършва оценката. Европейската сметна палата установява също, че проектите трябва да бъдат обект на малко по-строга проверка, за да се гарантира, че в по-късен момент построените пречиствателни съоръжения ще работят ефективно. Господин председател, уважаеми колеги, това а, бяха в обобщение а, точките, които исках да представя по този документ. Благодаря. Благодаря. Давам думата на представителя на Сметната палата Овидио и Спир. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, като докладчик по специалния доклад на Сметната палата, всъщност докладчикът по специалния доклад много добре обобщи доклада на Сметната палата. Какво може да се добави още? Може би следното. Публикуването на този доклад беше прието с одобрение. Видяхме и положителни отзиви в пресата, а и някои изследователи и учени се заеха с тази тема. Ще има работна група която ще се занимава с одит на околната среда и то в рамките на среща на представители на всички европейски сметни палати. Това е много важна сфера за европейските граждани. От е, голям интерес е, за тях е, представляваше този доклад и те проследиха и неговите заключения, защото в крайна сметка трябва да се защитава по добра околната среда интересите на европейските граждани. Благодаря за вниманието и съм на разположение на вашите въпроси. Благодаря. Госпожа Аяла Санда. Благодаря, господин председател. Поздравления за този великолепен доклад на господин Дойч. Имам само една молба за няколко уточнения. Говорим за система, която се прилага великолепно, но система, която има тук там някои слабости като че ли от време на време някак си ни липсват достатъчно технически експерти на местна почва. Тук става въпрос за директива, която задължава всички общини да а, пречистват отпадъчните води. Много често има проблеми на връзките, на свързаността на канализацията за отпадните води с пречиствателните станции. Може би трябва да направим, да предложим едно проучване, в което да се наблегне именно на факта, че липса достатъчно техническа експертиза от страна на общините и местните власти, когато трябва да прилагат директивата. Друг основен елемент, който ме изненада, засяга тарифите. Знаете, че съществуват различни информации, които позволяват да се види дали средствата са добре използвани, дали целият проект функционира правилно, дали е осъществен качествено но трябва да сме сигурни, че това са проекти, които ще работят в дългосрочен план. Като че ли много хора забравят, че като се построи една пречествателна станция, после тя трябва и да се поддържа. Искам малко да се задълбочи вашето проучване по тази толкова специфична тема. И относно бъдещите програми, обръщам се към Европейската комисия Знам, че има програми, които имат нужда от много големи инвестиции. И като че ли по... в някои случаи тези големи, мащабни и скъпи проекти биват финансирани в началото, а после спират да функционират, защото няма средства за поддръжката им. Какво може да направи по този въпрос? Съзнавам напълно важността на тази тематика. В Италия трите основни случая на източване на фон, европейски фондове бяха свързани с пречистването на водата, пречиствателните станции станции, защото това е свързано с околната среда и Зна, знаете, че лошото функциониране на пречиствателните станции е една от основните теми в Италия. Това беше причина за разпиляването на стотици е, хиляди евро и затова смятам, че е, Сметната планата, ОЛАФ и комисията е, е, трябва много отблизо да следят е, дали, дали представителя на Сметната палата може ще коментира и ще отговори на въпросите на госпожа Яла Сендер. Благодаря за въпроса отправен към Сметната палата. Естествено, ние ще продължим нашата одитна дейност. Тук е, става дума за а, е, разпределяне на правомощията при администриране и това предиз предполага а, много големи разходи от страна на държавите членки, най-вече за администриране и а, за поддръжка. И а, комисията всъщност прие мерките, които ние предложихме в тази област. имам предвид одит на екологичен одит или одит на околната среда. Имам предвид и още един доклад, който ще бъде изготвен през следващата година. И при него става дума за това доколко или по-точно как се управляват съоръженията за депониране на отпадъци значи депа, отстраняване на отпадъците и така нататък. Това, което днес се обсъжда тук и препоръките, които бяха дадени от страна на Сметната палата, естествено всичко това ще стане част от бъдещите одити. Благодаря. Tra l'altro segnalo a proposito dell'importanza del ruolo della Corte dei Conti che una delle... Мисля, че тук трябва да подчертая ролята на Сметната палата и регионалната роля на Италианската сметна палата в борбата с измамите за, съвместно с ОЛАФ. Те изиграха много важна роля в Италия. Давам думата на господин Скила Какис. Благодаря господин председател. Искам да отправя въпрос към представителя на Сметната палата. Има ли някакви параметри или показатели, които се прилагат, т.е. що се отнася до свръхпланирането на дейностите, например, там да има неща, които са значително по-големи, отколкото е необходимо. И е, сега, що се отнася до разходите е, в отделните страни? Прего, сеньор Испир. Благо... Моля, господин Испир. Благодаря. Мисля, че тези аспекти, а именно сравняването на проекти, това са трудни неща. Ние проверихме а, натоварването на мощностите и е, разходите в отделните проекти, но това са специфични проекти, всеки от тях си има особености, свързани с планирането. Например, е, Сметната палата обикновено не се занимава с е, всички детайли. Мисля, че това попада в правомощията на комисията – респективно на държавите членки, които отговарят основно за изпълнението на проектите. Ние нямаме показатели, защото една подобна система все още не е предложена. Но, може би, комисията би могла да вземе отношение по това. Ci sono altri interventi? Някой друг да иска да вземе думата? Да, моля ви. Mm, Господин председател, тук по една друга дума, която, друга тема, която също е интересна. Сметната палата сякаш ни препоръчва Мисля, че може да се стигне до значително Чакай, бе, чакай, бе. Искам да а, а, а, разбера какъв, как ще се прилага принципа за намаляване на замърсяването. Предлага ни се да не използваме перилни препарати, които съдържат фосфати, да кажем можем да попитаме комисията или парламента и комисията да направят една по-подробна оценка на всички периодни препарати, съдържащи фосфати. Искате да се изкажете? La care se face referințe. Am făcut propuneri в нашия доклад беше направено предложение точно по точките, за които говорите. Става дума за използването на перилни препарати, съдържащи фосфати и това трябва да се избягва. Трябва да ви призная, че в рамките на нашата одитна група, към която принадлежа, често сме спорили по тези препоръки. И още повече, ние имаме становища доста различни от тези на комисията. Всичко това го отразихме в доклада и направихме заключения и препоръки, които току-що вие засегнахте. Мислим, че комисията като орган, който управлява публичните средства, трябва да вземе съответни мерки и това го отразихме в нашите препоръки. Прего. Hello? Okay. Good morning. Um... Добро утро. Тук сме трима от комисията, двама от, от Генерална дирекция околна среда и е, един от е, регио, за регионите. Много се радваме, че можем да отговаряме на въпросите ви. Вече се отбелязах три точки, които ще, по които ще говоря. Някои от тях бяха повдигнати в дискусията. Там, относно инфраструктурата, която беше изградена в Европейския съюз с помощ от Европейския съюз, това е част от нашите проекти за изграждане на такива съоръжения за пречистване. И е много ясно, е, че е много ясно е посочен кой е всъщност оператора по изграждането. Всичко това се осъществява координирано с е, е, нашите програми и с партньорството както между регионите и комисията, така и на национално ниво. Това е част от кохизионната политика. И не, тази политика се прилага не само при изграждането на пречиствателни станции, но при всяка друга инфраструктура. Четири държави членки трябваше да се представят пред съда за неадекватно използване на тези средства, е неадекватно опериране на различни пречиствателни станции и други подобни съоръжения. Така ще се продължава и за бъдеще, ако има нарушения. Друго, което засяга този път директивата за шлаки утайки. Вярно е, че в момента се изготвят доклад, в момента се изготвят промени, свързани с оценката на тази директива. И най-късно ще, този доклад ще бъде представен до края на 2009 година или в началото на 2010. А изготвянето на проекто предложение, то ще бъде е, в зависимост от е, това представяне на оценката на въздействие и ще стане през 2010 година. Относно ролята на комисията, нека да напомня, че държавите членки имат първичната отговорност за изборът, прилагането и е, наблюдението на такива съфинансирани проекти. За периода 2007-2013 година комисията вече показа по интернет и въобще оповести какви са разходите. Говорим за на 20 милиона евро. Има проекти обаче, които не могат да бъдат съфинансирани. А също така трябва да трябва да се осигури повече информация, може би, по обработката на отпадните води, а също така на шлаките и отайките. В началото на тази година двете, нашите две генерални дирекции, околна среда и региони, изготвиха един такъв списък за, за финансиране на водни проекти. Този списък беше разискван на 10 юни с държавите членки на форума за европейската мрежа, на Европейската мрежа за е, екологични политики и е, съответно политиката по сближаване. От нея около 3 месеца да реагираме. Не получихме кой знае какви реакции. И затова предлагаме да се използва въпросния списък, който ние изготвихме. Наскоро бяха започнати дискусии относно модификациите по общите разпоредби в кохезионната политика и сумите ще бъдат повишени от 25 на 50 милиона евро, повечето от които за водните проекти и е, ще се осъществяват с обща отговорност и споделени компетенции но а, комисията така или иначе ще даде тази информация в годишните доклади по а, приложението. Ще се каже как точно са изразходвани тези суми, било то 25 милиона, било 50 по-нататъка. И Предполагам, че най-вероятно ще има още повече проверки и посещения в държавите членки, за да видим как точно се прилагат нашите разпоредби и как се разходват средствата. Имаше въпрос. Един е относно липсата на експертиза, доколкото видях, госпожа Айла го зададе. Нека да ви кажа, това е много важен въпрос. Наистина има проблеми, но има техническа помощ, която се предлага от европейските генерални дирекции по, различните, по прилагането на различните фондове. А също така имам възможности за обучение на технически експерти. Относно поддръжката и средствата, които се използват за нея, има специфични членове, които е, говорят за прилагането на принципа замързителят плаща. И е, също така там се говори кой какви суми трябва да заплати, защото имат страни, и, които са по-бедни от другите. Относно рамковата директива за водата, трябва да имаме оценка през до края на 2010 година, начало на 2011. Там ще има допълнителна рамка за а, средствата, които са изразходени и за това как те да се оползотворят по-пълноценно. Относно бюджета, последния въпрос, който беше повдигнат, общите разпоредби за структурните фондове казват ясно, че има възможност да се приложат финансир... финансови корекции при някои инвестиции. Относно фосфатите ще дам думата на колегата Софи Браун. Благодаря. Относно препарати, почистващи прилни препарати без фосфати, има вече комунике на комисията от 2007 година за което се казва, че трябва да има нов, ново развитие на един такъв подход и нови законодателни инициативи. Междувременно ние изградихме друг, друг подход. Днес, примерно, всички перилни и почистващи препарати са без фосфати в Европейския съюз и до сега 66% от населението вече не използва подобни почистващи препарати с фосфати. А също трябва да подчертаем факта, че в басейна на Дунав за басейна на Дунава се изгради специален план – за почистване. А, и специално там много внимателно се следи дали а, перилните препарати, които се използват в околните райони, биват, а, съдържат фосфати. И това е първата ни програма, която трябва да продължи 2015 година и е а, подписана и в нея участват всички страни от Дунавския басейн. Sono interventi? Nessuno. Никой друг ли не желая да се изкаже? Преминаваме към точка 18, специален доклад на Сметната палата 4-2009 година за управлението на комисията по отношение на включването на недържавни участници в сътрудничеството на ЕО за развитие. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Много съм доволен от този доклад. Ние с господин Кинс от Сметната палата, който отговаря за специалния доклад, се споразумяхме той първо да обобщи своите заключения и след това аз да представя доклада. Давам думата на господин. Благодаря, господин председател. Ще направя кратък увод в дискусията по този доклад. Първо искам да кажа, че този доклад беше изготвен по общ интерес на Европейския парламент, тази комисия по-специално и Европейската сметна палата, защото Комисията по бюджетен контрол много пъти поиска подобен доклад относно включването на недържавни участници сътрудничеството на Европейската на ЕО за развитие, Европейската общност за развитие. Там говорим за а, подсилено участие на тези недържавни участници и комисията самата се ангажира в този процес. Но средствата, които са предоставени към такива недържавни участници, са много ясни, много материални, така да се каже, През 2007 година, например, бяха използвани около 1 милиард такива средства. Това е много важно. Ние решихме да следваме три основни одитни точки. Първо, ролята на тези недържавни участници в сътрудничеството за развитие. И тук се питаме как комисията осигурява ефективността на участието на тези недържавни участници, а не броя на стратегиите и количествената характеристика. Вторият въпрос, който повдигнахме, засяга ролята на тези недържавни участници като основни извършители на проектите, които ние финансираме от европейския бюджет и от европейските фондове за развитие. И третият ни въпрос е как комисията ефективно да осигури а, изграждането на капацитет на тези недържавни участници, така че те да са способни да бъдат добри изпълнители на европейските проекти и да бъдат добри партньори за комисията и също така за правителството на всяка една държава в стремежа им за развитие. Докладът на Сметната палата прави резюме на заключенията и мисля, че дава добри отговори. Аз съм готов да отговарям и да направя кратък коментар по всички тези точки според доклада. Само мога да кажа, че всичко е много ясно описано в работните документи. И също както господин Стас, споделяме пълно вашите заключения. Не знам как искате да процедирам, господин председател. Дали, или дали просто, дали да, да навляза всички детайли, или просто да направя няколко заключения. Определено обаче съм готов да отговарям на всякакви въпроси от ваша страна. Благодаря, господин Стас. Благодаря, господин председател. Колеги, искам, искам да благодаря на господин Кинса а, чудесния и подробен доклад, който предизвика много положителни реакции. През 2007 година 1 милиард евро, 10% от всичките финансови е, ресурси е бил заделен за развиващите се страни. Между другото, тук става въпрос за различни неправителствени организации, които са включени в това понятие е, недържавни участници. не само от Европейския съюз, а и от другаде най-различни организации, примерно федерации на селски стопани, религиозни фундации, търговски организации. Всичко това е включено в термина на държавни участници. Всички тези организации, които не са а, директно включени нито в частния, нито в обществения а, сектор. А, по време на работата си имах прекрасни контакти в много конструктивен дух с Европейската комисия. А, говорих с господин Майо, господин Вебер, който присъства в залата. Е, комисията обясни как вижда положението, какви са нейните оценки, как е решила да приобщи недържавните участници за едно трайно участие в сътрудничеството за развитие, основано на редица добри принципи. Всъщност това са били пожеланите, които в крайна сметка са дали резултат. Упростихме редица неща. През 2007 и 2008 година 284 милиона от този бюджет като получихме 4565 молби за 84 милиона и е, за 3,65 милиарда евро. Е, много е трудно да се справи човек с толкова много молби. Направихме подбор, останаха около 1100 молби е, и трябваше да правим втори подбор – за да не запазим само 212 проекта. Така че, както виждате, от всички тези молби са запазени само 4,46%. Това би трябвало да ни накара да се замислим като законодатели, а именно как ще адаптираме вътрешната си организация, за да избягваме за бъдеще подобни проблеми. Комисията ми предаде редица документи. Ме и ме увери, че полага усилия за да подобри информацията, като целта е тази информация да се разпространява с различни презентации, PowerPoint, за да може най-добре да бъде анализиран проблема. Това е, е на, на първия ден от тези срещи, на втория ден се обръща внимание на ролята на партньорите, на тяхното участие в решаването на проблемите. Има контакти с представители на неправителствени организации, които ме увериха, че са много доволни от контактите с комисията, с членовете на Сметната палата, че всичко протича в много конструктивен дух. че получават обратна информация за организирането от Сметната палата анкети на място. Нашата парламентарна комисия гледа много сериозно на този доклад. Следващия понеделник в Комисията по развитие ще бъде организирано а, изслушване на което ще присъстват представители на Сметната палата, на комисията, на комисията по развитие и е, ще бъдат е, определени конкретните проблеми. Това е една много добра инициатива. Може да го правим не само в рамките на бюджетния контрол, а и в другите компетентни парламентарни комисии. И е, казвам всичко това в качеството ми на докладчик по, този, по тази тема. Поисках в... Всъщност целта ми беше да е, резюмирам е, заключенията от доклада на Сметната палата и да формулирам няколко препоръки. Тоест не само да правя констатации, а да се обърна към практическите елементи и да предложа няколко препоръки, за да се намери отговор, да се намери конкретен отговор на няколко въпроси. Защото проблеми съществуват при, за делегациите на място. Можем, бихме могли да осигурим към всяка делегация по един представител на комисията, запознат в подробности с проблемите, с придружаващите мерки, с възможностите за избор, условията на финансиране и освен това познаващ самото място. за да няма разминаване между намеренията и това, което се прави на терена. Предполагам, че господин Вебер ще се е, изкаже, поне се надявам. Един от проблемите за сметната палата е, че е, е изтъкнатата на палата е, че за комисията е трудно е, да каже, ето тук имаме даден проект, проект, дадено финансиране и ще изберим е, еди си партньор за осъществяване. Е, бе, да каже това без да разполага с надежна информация преди избора си. Знаете, че след това ще започне процедура за освобождаване на отговорност за изпълнение на бюджета. И трябва добре да осъзнаем как се отпускат средствата. Ако искаме наистина добре да подготвим бюджета за 2011 година. Мисля, че също така е време да започнем да обмисляме съвместното финансиране и прегледа, преразглеждането на системата за съвместно финансиране, е, както вътре в е, Европейския съюз, така и с развиващия се свят, за да сме сигурни, че регламентите действат ефективно и са прозрачни. Когато обмисля, започнем да обмисляме измененията към финансовия регламент, бихме могли успоредно да определим пропуските, за които вече сме говорили и да се опитаме да ги отстраним. А, доклада на Сметната палата за помощите отпускани чрез со, социални организации. Дал съм информация, бележка под линия, но можем съвместно да обмислим този доклад, да извадим правилните заключения. Това са моите бележки. Сега чакам реакцията на колегите от Сметната палата и на комисията. Давам думата на господин Вебер от комисия. Мерси, Благодаря, господин председател. Първо, искам да подчертая, че комисията споделя загрижеността на докладчика и на Сметната палата – Проблемът в този доклад е много комплексен, изисква общи разсъждения и а, трябва да видим кой какви и с какви идеи може да допринесе. Ще има среща понеделник. Естествено, никой не очаква чудеса, но всички очакваме с нетърпение – един ефективен диалог. Без друго е трудно да се организира такъв с, с десетки, стотици, хиляди организации на гражданското общество. Гражданско общество в над 150 страни. Това е голямо предизвикателство и, и за това е много важно да се възползваме от дискусиите с всички участници, било то НПО на европейско ниво, други организации на национално ниво в Европа, а също и представители от трети страни, доколкото разбира се, те могат да присъстват, а също и с представители на Сметната палата, Комисията и Европейския парламент. Предполагам, че така само ще можем да решим какъв трябва да ни е ам, начина на процедиране. А сега нека да кажа няколко коментара, показаното от господин Стас. Да имаме специалисти във всяка делегация за проблемите на НПО-тата. Да, разбира се. Това зависи от нашите човешки ресурси. Примерно комисията може да поиска такива специалисти, но разбира се, може и да ги нямаме. Още повече, че това е свързано и с бюджетни разходи и сме да, да твъртя, за съжаление, наличните човешки ресурси, знаете, не са винаги толкова големи, а ние трябва да управляваме цялото сътрудничество и Вярно, че има около 10%, които ние харчим за подобно сътрудничество с развиващи се страни, но 90% отиват и в други фондове, така че правим каквото можем. Относно данните, и как да имаме най-точните и пълни данни. Това, разбира се, е тема, която засяга абсолютно всички области. Е, по тази тема говорят и международните организации, и в много други, без, е, без значение какви е, общностни разходи биват е, засегнати. Правим всичко възможно да подобрим тази област целта е не само да погледнем на тази тема за относно бюджета 2011, но също така се опитваме да има по-ясен контрол на национално и общностно ниво. Трябва също така да не забравяме, че има голям проблем с количеството на данните, които ни се сервират. И искам да настоя, че имаме нужда от предпазливост, защото дори най-добрата информатична система има своите ограничения. Можем да й поискаме всичко, но не можем да й поискаме всеки ден различни данни. Всичко зависи от данните, които се вкарват, но за да се вкарат повече данни, а, минава имаме нужда от повече време. И тъй като всичко минава през хората, които трябва да вкарат данните, в крайна сметка имаме ограничения. И не може още веднъж да вкарваме данни от всякакви области с непрекъснато променящи се параметри. Има много хора, които ни обвиняват. Но вие не можете да ни кажете всеки ден какви, примерно, пътища сте изградили. Да, не можем. Господин председател, полагаме усилия, но бъдете се пак снисходителни с факта, че ние все пак сме само хора и не можем да штракнем с пръсти и веднага да представяме пред вас резултатите. Имаме нужда от време, имаме нужда от инвестиции и също така управление на ресурсите. Относно системата за съвместно финансиране, да, съгласен съм. Имаме вече финансови регламенти и случаи, е, при които при извънредни обстоятелства можем да отпуснем 100% финансиране. Да. Искам само да кажа, че е, съфинансирането, изискването за съфинансиране беше представен на времето от е, е, бюджетната комисия. Това беше напълно оправдано на моменти. Нормално е да управляваме средствата, които инвестираме сами, а не само средства, които а, ни се дават отвън. Недържавните а, действащи лица, недържавните участници могат а, да получат някакви средства. Ние бихме могли да финансираме някои проекти, но може би трябва да видим как точно ситуацията трябва да бъде направена систематична. Това са основните точки. Още веднъж потвърждавам, че оставаме готови да водим диалог с вас, с Сметната палата, с цел да подобрим нашите операции и си даваме напълно сметка, че еволюираме в един много комплексен свят с, с стотици действащи лица и с, с много страни, над 150 по целия свят. А също така и с страни, които не винаги могат да си позволят да правят каквото искат в националните си територии. Благодаря, господин председател. Онореволе Берман. Господин Бер. ми, Благодаря, господин председател. Много внимателно изслушах това, което каза колегата Стас и също това, което казахте вие във връзка с сътрудничеството за развитие. Ние в Комисията по бюджетен контрол ще трябва много подробно да се занимаем за това как, за какво всъщност става дума. Говореше се за неправителствени организации и тяхното включване в политиката за развитие. За Комисията по политика за развитие винаги се получава така, винаги когато ние а, влезем в контакт с а, неправителствени организации, а, те твърдят, че не са включени. А, сега има процедури, които са по-сложни, като например процедура по а, внасене на а, искания за изменение, а, но има и процедури, които са предназначени за оценка и е, става дума тук е, за оценка на дейности, финансирани от Европейската комисия. Става дума тук също и за е, демократичен контрол върху разходите. Е, ние много е, мъчително успяхме да извиваме тези позиции и а, е, всъщност това е една от е, най-важните ни задачи, когато се занимаваме с стратегии и когато трябва да а, е, проучим как а, изглеждат основните насоки в политиката за развитие, осъществявана в определени страни в миналото. Аз много пъти съм бил свидетел, че а, ако не конфликти, е, то поне са се появявали ситуации, в които е подавана недостатъчна информация. За неправителствените организации е много важно да бъдат включени в този процес, защото те играят важна роля на място за социалното сближаване при осъществяването на проекти. И е, ако трябва да бъде гарантирана и ефективността на тези проекти, просто е, няма как да не участват неправителствените организации. Тук се използва модното понятие ownership не е много благозвучно, но много точно отразява това, за което става дума. Критиката в специалния доклад е много ясна и много изрична и напълно става ясно за какво става дума тук. В комисията по развитие ние можем да кажем, че това е по-скоро нещо като насоки, като червена нишка, която винаги можем да използваме, когато демократичният контрол контрол върху политиката за развитие се провежда от комисията и в понеделник това ще намери отражение съответно в изказванията. Благодаря. Благодаря, господин Епинг. Благодаря, господин председател. Аз е, наистина се радвам, че е, получихме този доклад за ролята на неправителствените организации в е, Третия свят. Докладчикът посочва, че има голяма разлика между установяването на задълженията и това, което наистина става на място при реализацията на тези проекти. Аз имам чувството, че ние все повече трябва да насочим вниманието си върху изпълнението на тези цели на политиката за развитие. Микроструктурите са добре е, формулирани и ние вече, е, както казах, трябва е, да си помислим е, как на място е, в е, специфичната среда да изпълняваме тези проекти. Неправителствените организации понякога се затрудняват, е, защото изискванията на комисията понякога са твърде технократични. И за мое голямо задоволство тук е, много е, ясни е, констатации бяха направени и опитът е не да се спаси само най-нужното, а да се направи една оценка, която да предостави по-добра информация на участващите фактори. Това е чисто ментален проблем. Аз преди работих с комисар Боденстайн, който имаше специално отношение към политиката за развитие и а, е, той твърдеше, че а, е, там, където а, е, нещо е необходимо, не помага, а, а където помага, то не е необходимо. И а, комисията, сега като най-голям източник на средства, тук мога да си задам въпроса, а, все пак не трябва ли да се проверява какво се прави с тези средства. От, аз а, съм а, член на Комисията по а, развитие, която също е представена тук а, и а, аз мисля, че трябва много критично да а, обърнем поглед с ролята на неправителствените организации. Те наистина ли са добри, а, помагат ли при политиката за развитие в трети страни или а, са нещо самоцелно, дейността им е самоцел и се въртат около собствената си ос. Е, и е, мисля, че е, при бъдещите ни дейности трябва да вземем предвид точно тези съображения. Благодаря. Vuole intervenire il rappresentante della Corte dei Conti? Представителя на Сметната палата. Благодаря, господин председател. Няколко заключителни забележки след тази интересна дискусия. Мисля, че Докладът беше много равновесен и представи много ясно всички полета на ангажираност, а също така всички предизвикателства. Виждаме, да чухме го от комисията, че не всичко е в нейните ръце. Признаваме, че комисията осъществи много, много усилия, даде много усилия, така както беше показано тук. И втората ми основна забележка, че комисията си има своя собствена оценка на ефективността ни, а също и на ефективността на средства, които са отпускани на недържавните участници и че а, много внимателно се следят а, всички източници на информация. А, и в този специален доклад ние признаваме, че термините, референтните термини за оценка, която, които комисията използва, не са същите като нашите. Например, от една страна имаме силно фокусиране на ангажираността на нашите партньори, а също така на, стратегиите в отделните страни бенефициенти и, и градове и също така съсредоточаване върху изграждането на капацитет но и аз тук се радвам, че ще има такъв открит хиринг, открито изслушване в понеделник след обед, на което ще присъстват различни организации, неправителствени организации и други. С нетърпение очаквам да видя резултатите. Благодаря. Ehm, Благодаря, господин председател. Благодаря за вниманието и за всичко, което беше казано до тук. Искам а, да отбележа две неща. Първо по това, което посочи господин Вебер и второ по казаното от господин Епинг. Аз а, още в моето встъпление а, мога да кажа, че не споменах а, работния документ, където ставаше дума за 100% финансиране, но мисля, че това стана ясно, че не съм на мнение, че всички проекти трябва да бъдат финансирани на 100%, трябва да се даде възможност, ако е по-изгодно, да има и съфинансиране и 100% финансиране да има, когато съфинансирането не е изгодно и възможно. Е, ако финансираме на 100% проектите за развитие, тогава няма да има нужда от неправителствени организации. И сега, що се отнася до собствените средства, това е нещо много полезно. Дава се възможност на държавите сами да направят нещо. Господин Епинг, това, което казвате е по-скоро идеологично, идеологическо, от идеологически характер по отношение на политиката за развитие. Това е една ултралиберална е, идеология, това, което вие казвате е, и цитата на господин Балкенштайн, аз не мога да го подкрепя, е, защото според мен е, неправителствените организации по, достигат до добри резултати. Разбира се, дейността им не винаги е перфектна, това е ясно. В моята страна, например, моя спаринг партньор е е, е, в политическия спор е, има дарбата да казва нещата много ясно и със сигурност ще бъдете добре дошли в нашата комисия по развитие. Просто ще предварително се радвам на разискването, което ще се проведе там. Благодаря. Господин Стаес, имате ли други изказвания? Ако не, тогава преминаваме към последния специален доклад на Европейската сметна палата, управление на фазата на разработване и валидиране на програмата Галилео. Давам думата на господин Либерацки. За пани Благодаря, господин председател. Ние изграждаме обща европейска навигационна система – тя трябва да бъде широко използвана, като много обща и важна система, интелигентна система за транспортна информация. Докладът, който беше изготвен от Сметната палата, е важен, спешен и определено нужен и много добър. Защо? Самата система по себе си Има няколко компонента на валидиране, защото самата система трябваше да струва над милиард евро и трябваше да бъде изграден до 2010-2011. Една трета трябваше да бъде финансирана от европейските фондове на европейско ниво и 66% от частни капитали. С настояща ситуация е следната. Няма да струва цялата земя 1,1 милиард и 100 хиляди милиона, но близо 2 милиарда няма да включи а, в така както беше предвидено първоначално в 2005, но в 2010 най-вероятно, както вече споменахме. И а, финансирането от а, европейско ниво няма да бъде една трета, най-вероятно ще бъде 100%. И това не е края на цялата история. Беше предвидено целият проект да струва около 3,3 милиарда и оперативната фаза и разполагането на системата, която трябваше да приключи ам, през 2007-2008, сега ще приключи най-вероятно през 2014 и няма да струва 3,3 милиарда, а на 6 милиарда и няма да бъде финансирана една трета от обществени фондове, а 100%. При все това докладът е важен. Важен е заради финансирането, което се описва. И също така, искам да кажа още няколко неща, да направя кратичък анализ на настоящата ситуация. Ам, какво се кризат зад настоящата ситуация? Анализа на, съда, на Сметната палата е следния. Менеджментът не е бил добър както на фазата на развойната дейност, така и на из... оперативното изграждане. И не се а, е, очаква да стане по-добър за бъдеще. Няма никакво разграничаване между отделните участници. От една страна Европейската космическа агенция, която е отговаря за технологическите компоненти на програмата, и Европейската комисия от друга страна, която им носиш отговорността за целите, политиката и а, инвестициите по проекта. Според законите на Мърфи, всички неща, които можеха да бъдат, а, да, да бъдат погрешни, бяха погрешни в цялата програма. И от частните инвеститори не успяха да се включат в проектите и, за това не пожелаха да участват повече. И за това сега всичко се финансира 100% от обществения сектор. Разбира се, именно за това и сроковете не са спазени. Никой не беше подготвен нямаше дългосрочна визия на целия проект и на управлението му. Бяха водени преговори под отстъпването на концесии. Комисията трябваше да го направи, но тя се провали в своите лидерски функции относно а, раз, еволюцията и управлението на проекта. Разбира се, държавите членки също си имат своята отговорност. Имаше много намеси на държавите членки, и то много пъти, защото всяка една от тези държави членки дърпаше чергата в посока на собствените си космически интереси. И това беше другата причина, поради която се оказа, че комисията беше твърде слаба, за да противостои на такава дейност. Комисията отговори, но отговори както обикновено и съответно бизнеса и отговори както обикновено отговаря. Да, има проблеми, направихме каквото можахме, надяваме се, че нещата ще се подобрят за бъдеще и ако има бъдещи проблеми, ще изградим специално звено да се справя с тях. Изгради се такова звено, но не се знае дали проблемите ще се решат. Аз лично предложих на нашия комитет, нашата комисия специални насоки и цели. Първо, изразяваме съжаление, че срока днес е 5 години. Второ, предлагам да отправим призив към Европейската комисия, така че тя ясно да определи още днес стратегическите цели за краткосрочен план и за бъдеще, за цялата система, какви са оперативните цели и какви са бъдещите планове, бъдещия тайминг, график и евентуално какви е, и кога ще започнат търговските дейности с системата. Искам също така да изразя нашата загриженост относно факта, че Галилео съвсем спокойно може да се провали, ако комисията продължава все така да не предоставя качествено управление на проекта. Просто целият проект се поставя под е, въпрос. Мисля, че трябва да задържим разпоредбите, че е, данакопаците трябва да знаят Какви са средствата, които се отпускат от държавни фондове в тези проекти? И какви са политическите причини, политическата мотивация на целия проект? И как съответно да избегнем ситуация, в която искаме от една страна да заменим американската навигационна система с европейска, а пък от друга страна да използваме технология, която въобще не е европейска, а я внасяме от други страни. И при последното предложение имаме 100% държавно финансиране и, кажи речи, 100% закъснение в изпълнение на сроковете. Така че какъв е сега баланса между разходите и печалбите от тази система? Благодаря на Сметната палата и ви благодаря за вашето внимание. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Керст от Сметната палата. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на парламента и слушах много внимателно господин Либерацки. Я също така изчетох работният документ. Да, този документ наистина отразява това, което ние мислим по проекта Галилео. За първи път Европейският съюз се занимава с такъв обширен проект в индустриалната област и, и е напълно нормално че има такива припани камъни в целия проект. Трябваше да видим как, е, какво се случи, за да има такива забавения, какво не, какво не проработи качествено с е, Галилео. И силно се надяваме, че вие четейки нашия доклад и слушайки нашите препоръки и също така забележки, ще помогнете не само на проекта Галилео, но и на всички други големи индустриални проекти, за да имаме по-добро строение на капацитета и по-добра ефективност. Благодаря. Грация. Благодаря, госпожа Сендер. Господин Оди. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за свършената работа и да кажа на сметната палата до каква степен е, намирам този доклад за интересен и полезен, защото обобщава положението в рамките на един процес, от който ние европейците се гордеем – но който трябваше да бъде анализиран, защото в един момент нещата бяха станали толкова неясни, че не можехме да разберем какво става. Сега нещата стават. ясни. аз не съм толкова строг към комисията, като моите колеги, защото ако първата фаза се провали, моя личен анализ е, че се провали частния сектор, а не комисията частният сектор не успя да се споразумее, да, да се споразумее и се повлияе от някои политици. Става въпрос за големи инфраструктури. В Европа винаги сме имали затруднения с големите проекти. Помняте Евротунела и там виждаме е, ограниченията на частния сектор. И искам да приветствам е, Жак Баро и е, парламента, който подкрепи завръщането на обществения сектор, и което, което ни позволи да излезем с а, е, гордо вдигнати глави. Е, много важно е, е счетоводната отчетност по проекта. Ние в нашата комисия освобождаваме от отговорност за изпълнението на бюджета по съответните бюджетни линии консолидираните отчети, но някои средства не бяха отчетени и парламентът зададе въпрос. Кой е, е собственик в момента на Галилео. Как се ощетоводява Галилео в консолидираните счетоводни е, отчети? Това беше е, въпрос още през 2007 година. Погледнах отчетите от 2008, не, не знам дали е там, но бих искала да знам как, как се ощетоводяват дейностите по Галилео. Госпожа Ела Сендер. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на колегата Либерацки за този мащабен доклад и препоръките. Благодаря на Сметната палата за изчерпателния доклад. Това е чудесна възможност за нас да разберем подробностите и проблемите в Галилео така бихме могли превентивно да се опитаме да вземем мерки, за да не се повтарят се едни и същи грешки. Съгласна съм с господин Уди. Говорим за един европейски проект, който се осъществява от Европейската комисия, но който в крайна сметка се изпълнява от държавите членки. Той има съществено значение и ние го бяхме прехвърлили първо в частния сектор, който не успя да го задвижи. И затова искам да задам един въпрос на съдебната палата, която прави добър анализ на партньорството частен обществен сектор за да разбере къде се крият причините за неуспеха. Бихте ли могли обаче да задълбочите малко повече този анализ на причините? Ние е, искаме Сметната палата да направи ново проучване за периода 2006-2010 година Благодарение на този прекрасен доклад, може би ние ще можем да извлечем необходимите полуки, за да избегнем подобни проблеми в бъдещето. В новия си доклад се надявам, че Сметната палата ще успее да разгледа по-подробно ролята на обществения и на държавния сектор. Смятам, че ние можем да извлечем много ценни полуки за партньорството между, двете, между двата. Липсва обаче един съществен елемент – Говорим за провал, всички го признаваме, но все пак Галилео има а, някои общи черти с други големи инфраструктурни проекти, като например трансевропейските мрежи. А именно това е, че бюджетът е разпределен а, в период от няколко години и е оценен риска, за да се определи финансирането от страна на Европейската общност. Както казах, то е разпределено на няколко години. Това е 100% обществено финансиране. Може да ли, обръщам се към представителите на Сметната палата, да ни поясните как се оценява финансирането на такива проекти? Освен това, а, ние спешно се нуждаем от този нов доклад на Сметната палата. Знам, че сте много натоварени, но наистина е спешно. Според вече получените от нас доклади, разбрахме, че има нови дебати и дискусии между държавите членки и те отново тръгват към сътрудничество между частния и обществения сектор. Може би не е лошо да се направи един коректен дебат и точна оценка. Освен това бих искала да се спра и на рамковите програми. Отношенията, партньорството на обществен сектор и рамковите програми, как се съчетават в момента финансиран... Как става в момента финансирането? Искат, дали искате да се изкажете, да отговорите представителите на Сметната палата на въпроса на госпожа Иола Сендер? Да, благодаря. Ще започна с коментарите на господин Оди. Причините за провала. Да, частният сектор също се провали така, както вие казахте, защото те ни оставиха да вярваме, че ще се ангажират, а в крайна сметка не. А пък ние не можехме сами да изнесем такъв проект. И Имаше, разбира се, обществени търгове, обществени поръчки и определено, в крайна сметка, стана много трудно да се спазят сроковете с настоящия бюджет. Другите големи трудности при такива проекти са много ясни. Трябва да си изградим критерии и да видим какво точно правят индустрията. И да видим какви средства ще се отпускат. По принцип отпускаме около 10 до 14% от бюджета, но не такъв е случая тук. И също така, когато ние изготвяхме доклада, говорихме на три пъти с комисаря Баро. Той, го, той беше отговорника за тази операция по спасяването на проекта, така да я наречем. И ние написахме нашите препоръки. Те бяха, бяха приложени. Госпожо Аяла, да, вярно, че се, че се провали този проект, поне за сега но бихме могли евентуално, а, но това не значи, че това е пълен провал на публично-частното партньорство. Напротив, мисля, че можем да продължим тези партньорства и да споделим рисковете. Това е нещо, което трябва да бъде разисквано. Относно бъдещия контрол – вярно, с изготвянето на този доклад никой вече няма да си позволи да не контролира проекта. Не само Галилео, но и всички останали. Тоест, те първа се учим от грешките си и ще има строг контрол, чието резултати ще бъдат представени края на тази година или началото на следващата. Тук не е толкова функция на Сметната палата да разисква, а на всички тези, които правят политиката по такива индустриални проекти, и да видят как да се споразумеят, да продължат в тази ситуация, за да може проектът да бъде завършен. Как да се правят бъдещи прогнози. Както вече казах, 10 до 14% ангажиране е нещо нормално. Не може да се говори в такъв случай за провал. Относно рамковата програма, тук като че ли има известен оптимизъм, а, това беше, може би, най-успешната част от целия проект. И когато Галилео излезе в орбита, мисля, че най-накрая комисията ще може да се поздрави с събирането на печалбите от този проект. Даваме думата на комисията. Благодаря. Аз съм Генерална дирекция транспорт. Благодаря на представите на Сметната палата. Преди да анализираме какво е станало в миналото, трябва да кажем, че днес контекстът е съвършено различен. През 2006 година комисията вече беше е, предупредила за сътрудничеството в партньорството между частен и обществен сектор и Европейската космическа агенция уведоми, че среща технически затруднения в този новаторски проект. Днес обаче действителността е друга. Решението да се повери е, е, водещата роля на комисията промени изцяло ситуация в сравнение с периодите, за които говори Сметната палата. От април 2009 година е, комисията има пълни правомощия, отговаря за Европейската космическа агенция и тази година в отчетите на комисията средствата ще бъдат овчетоводени там. Това е отговор на въпроса на господин, господин Оди, кой е ръководи, кой е собственик на Галилео. Включихме договор с Европейската космическа агенция, в които са определени ролите на всички участници и така се определя една а, съвършено различна структура на управление в сравнение с 2006 година. Що се отнася до основните препоръки на Сметната палата? Ние не разполагаме с необходимия персонал, за да гарантираме ефикасно управление и затова привикахме външни експерти и увеличихме общия персонал по проекта а, до разумни граници. 75-85 души, които работят на пълно работно време за Галилео. Ролята на Европейската космическа агенция и другите партньори са а, преосмислени, променени и междуинституционалният аспект е обхванат от една междуинституционална група, която периодично обсъжда положението. Това, за да ви опиша е, управлението днес. Що се отнася до целите и визията за развитието на Галилео, комисията пое ангажимента да предаде на парламента доклад до средата на 2010 година, в който да анализира положението и да предложи варианти за е, по-нататъчните цели и за преминаване към експлуатационната фаза. В момента този доклад се подготвя и смятам, че в него се дава отговор на някои от препоръките на докладчика и на забележките на Сметната палата. Господин Гайер. Президент, мане благодаря, господин председател. Моето изказване стана всъщност излишно поради отговорите на представителите на Сметната палата и на комисията. Благодаря, господин председател. Господин Гербранди. Благодаря на Сметната палата, благодаря и на докладчика, най-вече за това, че много ясно господин Либерацки още веднъж показа цялата ситуация, свързана с този проблем. Аз мисля, че един проект от такава величина, който е от огромно стратегическо значение за цяла Европа, не би следвало там да има толкова проблеми и нещата да не вървят така добре. И в доклада на господин Либерацки от Сметната палата беше казано, че държавите членки са следвали своите собствени интереси и са се опитвали да поставят своята индустрия в добри стартови позиции. Със сигурност това не се е отразило положително, но аз бих искал да науча е, каква друга политика са водили държавите членки, защото имаше държави членки, които бяха много критични към целия проект Галилео, е, нали, изключвайки тук стратегическото му значение. Аз мога да посоча и моята собствена страна. Е, нашият финансов министр от самото начало каза, че не намира този проект за добър и аз за това бих искал да разбера дали позицията на някои държави членки може би не е допринесла за протакване решаването на този проблем, проект във времето и за увеличаването на разходите по него. Аз наистина бих се радвала, ако комисията може да реагира на това и очаквам с нетърпение отговора ролята на а, държавите членки е, всъщност е, е, като че ли не оказа толкова тежко влияние, колкото неясните им позиции. Благодаря. Комисията иска ли да коментира казаното? Мисля, че сегашната финансова рамка позволява проекта да бъде осъществен в зададените срокове и съобразно с възникващите технически трудности. Нека да не забравяме, че проектът е сложен и е, съобразно скоростта, с която ще бъдат възлагани обществените поръчки, е, като имаме предвид и разликите в структурата спрямо предишния период. Разполагаме всички лостове и смятам, че възоснова на направеното тази година или това, което ще се стане до края на годината, графикът, новия график, който беше е, възприят възоснова на новия регламент, напълно позволява да се постигнат набелязаните цели. Благодаря ви. Други няма. искам да благодаря всички представители на Сметната палата и на комисията за участието им в този полезен дебат. ще ви препомня 3-4 ноември, 13 ноември, това са следващите срещи. Нямаме други точки и с това Закривам заседанието. Господин Андраши. Like to... Да, да, искам да направим промените в протокола на срещата 21 21. Искам да се включат имената на всички хора от депутатите, които гласуваха относно заместник председателството на тази комисия. Благодаря.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 Por favor, es que no sé muy bien lo que acaba de, preguntar y lo que le acabamos de plantear a la señora Andreasen. Es decir, no se puede pedir a posteriori un voto nominal. Извинете, не можете просто а, така да променим протокола. Не можем да, да вървим а, против процедурите трябва. Всъщност не разбрах точно какво искаше госпожата. Може би лошо а, съм разбрала. Госпожа Андреш, бихте ли уточнили? Да. Аз не искам ново гласуване. Искам имената на хората, които са гласували, да бъдат включени в списъка. В протокола. Не ме интересува дали са били гласували за или против. Искам просто да бъдат включени. И причината, поради която искам, е, че протоколът, в смисъл записа на заседанието, изчезна. А този, тази комисия поиска, гласува против мен на, за заместник председателския пост. wysłuchałem i przyznam się, że jestem dość mocno zdziwiony, bo to by wyglądało jako na swego rodzaju próbę cenzurowania. Да. Като че ли някой се опитва да прави цензур. Имаме списък на участниците и този списък е достъпен за всички. Бихме могли евентуално да го включим в протокола, но няма такива а, задължения. Всъщност гласуването не е задължение, а е право а, списъкът на участниците ще ви каже кой е, е имал това право, а не кой е гласувал. Благодаря. Мисля, че това не е краят на проблема, защото списъкът на участниците в заседанието е много по-голям, колкото списък на тези, които са гласували. Tak, i tutaj jest zgoda, dlatego że nie każdy участник miał Znaczy... Да, така е, но защото не всеки участник е задължен да участва. Да, това е моя привилегия да гласувам, но аз мога да избера да не гласувам. И при все това да участвам в заседанието. Мисля, да... Мисля, че а, така трябва и да бъде. Se eh, l'onorevole Andreasen insiste sulla, nella sua richiesta possiamo votare, visto che è una richiesta dell'onorevole, decidiamo. Ако госпожа Андреас настоява, може евентуално да гласуваме за включването на този списък. Кой е за? Кой е за включването на този списък? Three, four, three, four, four, four, four. Chi è contrario? Кой е против? Five. Пет против. È respinta la richiesta 5 a 4, una partita quasi di calcio. Arrivederci. То, 5 на 4. Това е като футболен матч. Отхвърля се искането. Моля тогава, заби... пишете в протокола, че е- сме гласували по този въпрос и че е отхвърлено. Аз също искам да помоля секретарията да ни съобщи дали според правилника могат да се внасят такива искания. Господин Либерацки съвсем основателно каза, че имаме протокол, в който са включени присъстващите, което означава, че е, не са давани някакви указания. Това не беше именно гласуване. Просто е, се решаваше по въпроса за кворума е, не е внасено искане за поименно гласуване и за това аз мисля, че секретарията трябва да изясни. Сега ние нещо ново ли ще въвеждаме или това всичко е част от правилника? Дали ние не нарушаваме нашия собствен правилник? Така, да или не? Могат ли да се внасят по този начин такива искания?